Hello everyone. Добър ден на всички. Започваме следобедното си заседание. С голямо удоволствие казвам добре дошла на министър Беате Хартингер Клайн – австрийски министр на труда, социалните въпроси, здравеопазването и защитата на потребителите. Бих искала да поздравя Австрия с започването на нейното трето председателство на съвета след много успешни такива през 1998 и 2006 година. Мотото на вашето председателство е Европа, която защитава, вдъхновява всички нас. Бих искала в тази връзка да ви пожелая успех за следващите 6 месеца. Вие сте председателството, което ще работи през есенния сезон преди европейските избори. Има огромни предизвикателства, защото трябва да се приключат много важни законодателни теми. Ние ще работим с вас, за да постигнем успех. Днес ще поговорим и за някои предизвикателства – Госпожо министър, вие ще отговаряте за здравеопазването, но също така и за околната среда и климата. Много е хубаво, че сте при нас днес. Министър Кьостингер нямаше как да присъства. Както е обичайно в началото, госпожа министъра ще очертая основните приоритети на австрийското председателство в областите климат, околна среда, здравеопазване и безопасност на храните, след което ще разискваме с членовете на комисията. Преди да ви дам думата, нека поговоря за програмата за здравеопазване. Тя е много важна за нашата комисия. Знаете, че Европейската комисия предложи тази програма в преработен вариант да се включи в разширения Европейски социален фонд плюс. Ние смятаме, че това е грешка заради целите на фондовете и програмите в областта трудови права и социални въпроси. Това са задачи много различни от задачите на програмата за здравеопазване, която в миналото имаше ограничени ресурси, но въпреки това винаги е била с добавена стойност за европейските граждани. Ние бихме искали тази програма да се извади от СЕФ+, и да бъде запазена като отделна програма. Така че тук разчитаме на подкрепата на председателството и държавите членки. Сега, разбира се, ви давам думата. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми <clears throat> колеги, и членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Обръщам се също така и към а, преводачите. Благодаря за вашата работа и предоставянето на устния превод. Благодаря ви а, за това, че ми предоставяте тази възможност днес да представя приоритетът на австрийското председателство за секторите обществено здраве, лекарства, медицински изделия, безопасност на храните, околна среда и климат. Темите са много наброй. И това се дължи на факта, че наред с а, моите теми, разбира се, в моя сектор, аз ще представя темите и приоритетите на други двама колеги. Както вие сама казахте, това е госпожа министър Елизабет Кьостингер, която отговаря за околна среда и климат. А, и а, аз с, с радост искам да ви съобщя, че тя на 8 юли роди а, своя син и е на те двамата са много добре в момента, така че тя е заслужила своята своя отпуск по майчинство. Така че аз с радост, разбира се, ще представя нейните приоритети. Освен това, представям и министър Йозеф Моза, който отговаря за директивата за насърчаване на използването на чисти енергоефективни пътни превозни средства. За австрийското председателство е много важно да провеждаме открит диалог с вас, с Европейския парламент, тъй като вие сте с законодатели. И в този смисъл Разбира се, след моето представене с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Разбира се, аз искам да ви помоля с оглед на много големия брой теми за разбиране, защото ако не мога да отговоря на всички въпроси, това ще направя след това в двустранен формат. Преди да се спра на приоритетите на нашето председателство, Бих искала най-напред да благодаря на работата и подкрепата на българското председателство по време на нашето трио председателства. Началото на юли, за трети път, както вие, госпожо председател, вече казахте, Австрия а, ще председателства Европейския съюз и това е един много важен момент за всички нас. Как, разбира се, предстоят европейските избори през май 2019 година. Съответно, ние сме изправени, разбира се, пред доста очаквания, като, например, да приключим и да постигнем напредък по доста законодателни предложения. За нас е изключително а, важно мнението, позицията и подкрепята на Европейския парламент като съзаконодател особено когато говорим за нашите приоритетни теми като здравеопазване, околна среда и така нататък. И ние се надяваме, че съвета и парламента ще работят ангажирано а, по основните аспекти по тези законодателни досиета, разбира се, за да намерят а, <clears throat> конкретни решения. Несъмнено, Едно председателство може да постигне успех само тогава, разбира се, когато има и единство между държавите членки. Така че ние като председателство още повече, че се намираме в центъра на Европа и също ние виждаме своята роля а, като посредник, за да хвърлим мостови а, между различните страни в Европейския съюз и по този начин да създадем единство. Още през 2016 година в своята реч председателя Юнкер спомена мотото Европа, която защитава и ние това мото сме го приели като наше собствено. За нас е много важно европейските граждани да почувстват този, този съюз и да имат повече доверие. Сега бих искала да се спра на секторните приоритети на нашето председателство. Един от тези приоритети е запазване и насърчаване на конкурентоспособността способността като се отчете фактор на цифровизацията. За целта ние ще проведем неформална среща на министрите по здравеопазване на 10-11 септември в Виена. Съществени елементи, разбира се, са заложени в нашето е, партньорство с е, Естония. Естония всъщност бяха приели <clears throat> заключения на съвета по здравеопазването в цифровото общество. Освен това, по темата комисията излезе с съобщения за засилване на цифровизацията в сектора здравеопазване. Първият приоритет е посветен на темата инвестиции в цифровата здравна инфраструктура, както и използване на обществени средства в сектора здравеопазване. Втория приоритет на неформалния съвет на министрите е посветен на темата регулаторни и политически предизвикателства в <clears throat> Европейската система за разрешаване на лекарства. В този смисъл ще бъде проведена дискусия между министрите по здравеопасване, както и директора на Европейската агенция по лекарства Гуидо Рази. Що се отнася до законодателните предложения, ние имаме следните приоритети. Обсъждане на проекта за регламент за оценка на здравните технологии. Ние гледаме положително на това предложение и се надяваме, съответно, преговорите да протекат интензивно в съвета. Целта ни е да постигнем частичен, частичен общ подход. До момента сме предвидели 8 заседания на работни групи в съвета. Идеята е да бъдат идентифицирани проблемите от страна на държавите членки и възоснова на съществените елементи в самото предложение да предложим един нов текст, който разбъде, разбира се да бъде подкрепен от всички държави членки. Миналата седмица ние вече представихме на държавите членки конкретни предложения по текста и се надяваме, разбира се, че парламента също така ще отдели сериозно внимание на тази тема. Освен това, темата вакцини също играе съществена роля за нашето председателство. Комисията вече изготви предложения, които са свързани с борба също заболявания, предизвикани от а, вакцини. И ние възнамеряваме тази тема също да бъде представена на вниманието на министрите. Освен това, ние предлагаме преглед на регламента за общите принципи на законодателството в сектора храни. За целта планираме да засилим преговорите, за да можем през ноември месец да получим мандат за преговори с Европейския парламент. По време на българското председателство започнаха тристранните преговори относно регламента за спиртните напитки и съответно тези преговори ще продължат и се надяваме ние да ги финализираме. Преговорите по директивата за питейната вода ще продължат в работната група на съвета по околна среда. Високото качество на питейната вода и доверието на нашите потребители трябва да бъдат гарантирани. Разбира се, структурите за добиване на питейна вода, било то по повърхностни източници или подпочвени, са много различни в държавите членки и това трябва да бъде отчетено. Ние възнамеряваме съответно да продължим преговорите и по тази тематика. Австрийското председателство съвпада с осмата конференция на страните относно ам, а, конвенцията за а, тютюна и тютюновите из, изделия и съвместно с Европейската комисия и държавите членки ние възнамеряваме да изготвим обща позиция на Европейския съюз, която да бъде представена единодушно в Женева. Освен това, на 22 и 23 ноември ще проведем специализирана конференция по теми, свързани с цялостната верига за стойности в сектора хранителни продукти. Бих искала още веднъж да благодаря на българското председателство за изготвените заключения, както и на Европейския парламент за приятата резолюция относно трансмасните киселини, които се разбира са много важна основа за нашата по-нататъчна работа и по тази тема. Друг важен приоритет за австрийското председателство, разбира се, е многогодишната финансова рамка 2021-2027 година. През следните месеци ние ще проведем многобройни разговори по различни секторни документи в съвета. Като министър в социалните въпроси и здравеопасването, а, за мен е много важно включването на програмата, Европейската програма за здравеопазване в разширения е, социален фонд, тъй като по този начин ние ще укрепим Европейския стълб за социални права. За нас е много важно здравната политика да бъде разглеждана в контекста на политиката на всички нива, здравеопазване на всички нива. Здравните аспекти, разбира се, трябва да бъдат отразени не само в социалния разширения социален фонд, но и в, да бъдат отразени в новата многогодишна финансова рамка. За нас е много важно, разбира се, всички тези въпроси да присъстват, защото те са важни, имат своето отражение относно економиката, конкурентоспособността и така нататък. Обедена съм, че една обедена Европа може да постигне успех само тогава, когато гражданите са здрави, когато имаме една стабилна здравна политика на европейско ниво. И в този смисъл разчитам много на вашата подкрепа. Сега преминавам към втория част от моето изказване. Околна среда. За мен е голяма радост да представя тази програма за околна страна тук пред вас. Екологообразните стандарти на Европейския съюз са едни от най-високите на световно ниво. И това е много добре. И две са причините за това. Първо, екологосъобразните стандарти, разбира се, гарантират здравето и качеството на живот на нашите граждани, а също така и допринасят за опазване на природата. Същевременно, тези високи стандарти, разбира се, създават, насърчават иновациите, създават зелени работни места и устойчивия растеж – в рамките на триото председателство ние ще продължим, разбира се, успешните начинания на българското председателство и ще продължим работата по нови теми. Темите опазване на климата, както и кръгова економика, разбира се, ще бъдат приоритет и на австрийското председателство, както това е било и до сега. Наша основна цел е прилагане на устойчивата политика, както и на програма 2300 година. В сектора климат Разбира се, че приемането на Парижската конвенция през 2015 година беше крайгален камък. Сега това споразумение трябва да бъде реализирано и всички страни трябва да положат максимално усилие през идните месеци за това. Австрийското председателство би желало активно да участва и да ангажира държавите членки във всички тези международни преговори по климата. Австрийското председателство планира приемането на заключение на съвета през октомври месец за КОП-24, които ще бъдат представени през декември месец 2018 година в Катовец. За нас е много важно, разбира се, да постигнем основната цел, на която на КОП-24 да бъде прията една рамка за опазване на климата и за по-добро управление. Така че ние имаме доста високи амбиции за Катовец освен това, за нас е важно тези амбиции да бъдат споделени от всички страни и трето, разбира се, да бъдат отчети на националните рамкови условия. Европейският парламент играе много важна роля когато става въпрос за а, климатичните цели, и тяхното изпълнение на международно ниво. Австрийското председателство, разбира се, ще се подготвя активно за срещата в Катовец, като разбира се, вие сте наш основен партньор. За нас е много важно да насърчаваме здрави транспортни мобилни системи с а, ниски емисии на въглероден полкис. Наша основна цел е всъщност да насърчаваме инвестициите и иновациите за чисти енергоефективни технологии в Европа. За целта, по време на неформалния съвет по транспорт и околна среда, ще бъде разгледана тази много важна тема и този съвет ще се проведе на 29 и 30 октомври в родния ми град Грац. Комисията излезе с предложения за стандарти за автомобили и лекотоварни превозни средства за въглероден двуокис и за нас това досие е приоритет. Надявам се да постигнем консенсус, защото бихме желали максимално бързо именно да приключим преговорите. Оптимистични сме, че на съвета по околна среда на 9 октомври ще можем да постигнем общ подход. След това бързо се надяваме да преминем към тристранни преговори с Европейския парламент. Наша цел е, цел е до края на годината да постигнем съгласие по досието и да го приемем. Много ни радва факта, че това досие е приоритет и за вас, за Европейския парламент. И в този смисъл Бих желала най-сърдечно да благодаря на Европейския парламент, на членовете на Комисията по околна среда и най-вече на докладчицата Мириам Дали за а, цялата работа постигната до момента. Емисиите от тежки превозни средства на европейско ниво към момента все още не са регулирани. Те съставляват една четвърта от емисиите от всички пътни транспортни средства. До 2300 година се очаква драматичното им покачване, ако не направим нищо до тогава. Така че мерките в този сектор ще бъдат важен, а, важно средство за постигане на климатичните цели на, на Европейския съюз и съответно за Парижкото споразумение. Затова бихме желали да постигнем сериозен напредък по това досие. Австрийското председателство, разбира се, проследява много внимателно работата на Европейския парламент в този сектор. В духа на триото председателства ние също, разбира се, ще продължим работата по други две теми, като кръгова економика, както и пластмаса. От години Австрия работи активно именно по тези теми пластика и микропластмаси. Така че ние имаме даже наша собствена стратегия, която е амбициозна и бихме желали, разбира се, да Европейския съюз като цяло да увеличи своя ангажимент срещу намаляване на пластмасовите отпадъци в Световния океан. Директивата за намаляване на отражението на бещимти и пластмаси върху околната среда е изключително важна и тя е приоритет за нас. Въпросът, е един друг въпрос. Как можем да намалим пластмасата за еднократно ползване, тъй като тя се използва за много кратък период от време? Това са важни въпроси. Освен това, как, по какъв начин можем да предпазваме нашите води и морета от а, пластмасовите отпадъци. Как можем да използваме нашите ресурси по един по-добър и устойчив начин. Да, така че дискусиите именно по това предложение за пластмасите за еднократно ползване вече са започнали в съвета. Искам да благодаря от страна на парламента на докладчицата Фредерик Рис и ние, разбира се, очакваме с нетърпение диалога с Европейския парламент. Така че нашата цел е до края на годината да постигнем съществен напредък по това толкова важно досие. И още по една тема искам да се спра, а именно опазване на околната среда, както и здравето от устойчивите органични замърсители, така наречените ПОПС. Това са химикали, които имат дълъг цикъл на живот и са доста отровни и те представляват сериозна опасност за човешкото здраве и за околната среда. Австрийското председателство приветства това дългоочаквано предложение за преработване и преглед именно на този регламент за ПОПС. Това е необходимо, защото само по този начин Европейския съюз може да изпълни своите задължения от, към Международната Стохолмска конвенция. Така че нашата амбиция е максимално бързо да преминем към преговори с Европейския парламент. Нашата цел, цел е по това досие да постигнем още до края на годината консенсус. Втората половина на 2018 година, разбира се, ще бъде посветена също така и на темите за био, биологична биологично разнообразие и опазване на природата. За целта ние ще организираме една международна среща, посветена на тази тема и ще изготвим съответно заключения на съвета през октомври месец, за да постигнем обща, общ подход за а, световната а, политика по биоразнообразие след 2020 година. Надяваме се да а, получим един стабилен мандат за преговорите на КОП-14 за Конвенцията за биологично разнообразие, както и за срещите по а, двата протокола на Конвенцията. Австрийското председателство приветства и предложението на комисията за преработване на програмата LIFE след 2020 година. Тази програма LIFE е единствената европейска програма, която финансира изключително и единствено околна среда, клима и опазване на природата. през 2020 година обаче този финансов период ще приключи. Събрали сме опит до момента, изготвя се оценка и мисля, че може много да си получим от всичко. И, и ще направим всичко възможно бъдещата а, програма LIFE да бъде още по-ефективна и а, ползотворна. Така че през следващите 6 месеца една от нашите цели е да постигнем максимално бързо напредък по темата. Разбира се, това ще зависи а, и от преговорите за многогодишната финансова рамка, която, разбира се, там ще се бъдат определени основните финансови елементи на програмата LIFE. Австрийското председателство, разбира се, ще разглежда и други досиета, именно които наскоро бяха прияти от комисията, като, например, адаптиране на а, ангажиментите, задълженията за докладване по различни линии, свързани с, а, директиви, свързани с околната среда. Разбира се, че всички сте спечелят от такава ситуация, защото е, наша цел е, е през идните месеци да постигнем сериозен напредък. Уважаеми членове на Европейския парламент, нашата работна програма е много амбициозна. Обедена съм обаче, че когато работим целенасочено, поддържаме добър диалог и тясно сътрудничество, можем да изпълним нашите цели защото това ще бъде, разбира се, единствено само а, в полза на нашите граждани. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, благодаря за вашето внимание. За мен е радост сега да отговоря на всички ваши въпроси, да изслушам вашите предложения и по най-добрия начин ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, както и от името на министър Елизабет Кестингър. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря за представенето. Със сигурност вие изброихте множество теми, и показахте, че много добре познавате естеството на бъдещата ви работа. Както е обичайно, първо ще чуем координаторите и техните представители. Те разполагат с по две минути. Питър Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Бих искал да се спра на една тема от сектора здравеопазване, една на, от сектора околна среда. Първо, по здравеопазването, за което ви отговаряте. За съжаление, почти всяка седмица в Европа умират хора в Европа, защото а, във връзка с а, а, антимикробната резистентност. Това е много сериозна тема, с която трябва наистина да се заемем. Вече направихме преглед на а, законодателните актове, свързани с здравето на животните. Въпросът е, че трябва да направим същото и а, за хората. От Карин, с Карин Каденбах преди, не, неодавна всъщност говорихме за това, че трябва наистина да има законодателен акт, който урежда новите антибиотици, за да не губим повече човешки живот. В момента обаче ситуацията е, е такава, че няма стимули за изготвянето на а, такова законодателно предложение. Комисията казва, че прави какво ли не. Това обаче не е достатъчно. Може ли вие да направите нещо в тази посока, а именно да бъде изготвен един законодателен акт? Вашата партия се а, така счита а, като евроскептична. Ако направите нещо такова, обаче смятате ли нали, може да така получите много подкрепа? Ли смятате, че без законодателство можем да направим нещо? Сега, по темата околна среда. Разбира се, не само тук, но и в държавите членки е, се обсъждат тези въпроси. Нидерландския министър-председател и други, че всъщност е, целите трябва да бъдат над 40% за опазване на околната среда. Много благодарим на Елизабет Костингер. Тя поздравяваме за, нейното, за нейния син. Сега въпросът е дали действително да увеличаваме нашите цели на 40%. Обаче в други части на света изобщо не се обсъждат тези въпроси. Какво може да направи австрийското председателство? Тези въпроси да не се обсъждат само тук, за амбициозните цели за опазване на климата, но и другите държави, които са подписали Парижкото споразумение. Благодаря. Много ви благодаря. Госпожо Дали. Благодаря, госпожо председател. Австрийското председателство започва работа в решаващ момент. Всъщност, вие ще сте последното председателство с пълен мандат преди изборите за Европейски парламент, както и вие казахте – има наистина досиета, които трябва да приключат по време на австрийското председателство. От екологична гледна точка може да се каже, че работата ви няма да е никак лесна. Вие споменахте, например, законодателството по емисиите на въглероден диоксид от автомобилите – Необходимо е председателството наистина да довърши работата по това законодателно предложение. Вие говорихте и за здравеопазването. Доколкото разбирам, ще надградите над направеното от българското председателство, но според мен вие трябва да сте по-амбициозна от това. Би трябвало австрийското председателство да излезе с силни позиции от името на съвета. Необходимо е европейското сътрудничество да позволи предотвратяването на болести чрез вакциниране. Знам, че има евроскептицизъм но аз искам да попитам доколко ще поемете ангажимент и в областта на фармацевтиката. Оценката на здравните технологии, друг важен файл или установяването на тютюневото съдържание – Знам, например, че вашето правителство е против забраната за пушене на обществени места, но преразглеждането на тази забрана би довело до много лоши последици. Бих искала да съм сигурна, че вашето председателство няма да прокара решения, които да са против гражданите, но в полза на тютюневите концерни. Благодаря. Благодаря, господин Пьекан. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо министър, много благодаря за подробното представене на приоритетите на австрийското председателство – вие очертахте 10 здравни приоритета, доста на брой, за да можете да се фокусирате върху тях. За мен водещият приоритет трябва да бъдат ваксините, защото тук става дума за профилактика. Питам се дали не трябва да има по-голяма степен на сътрудничество, тъй като имаме доста голяма разнородност при системите в различните държави. И това води до нежелани последици, да не говорим за движенията против вакцинирането, които се ширят все повече и повече. По оценката на здравните технологии ще кажа следното. Ние си даваме сметка, че между държавите членки има известно напрежение по тази тема – Интересуваме какви са плановете на австрийското председателство по нея и дали медицинските изделия ще бъдат част от предложението или ще бъдат изключени от обхвата. На второ място ще има ли задължителна оценка на тези технологии в държавите членки – или ще се предпочете по-гъвкавия подход? Това е наистина спорна тема, защото оценката на здравните технологии е важна за очакванията на пациентите. Освен това, тази оценка натоварва бюджетите на държавите членки. И накрая, госпожо председател, ще спомена и лекарствените продукти. Ние говорим за антибиотиците, но темата е по-широка. Например, искам да попитам дали австрийското председателство ще се занимае с тъй наречените лекарства сираци. Тук хората очакват много – благодаря. От Алде не виждам представител. Госпожа Окланд. Благодаря ви. Госпожо председател, уважаема госпожо министър. Искам да повдигна тема, която е много важна от екологична и здравна гледна точка. Предложението на комисията от преди две години за торовете – и новите гранични стойности при кадмия. През последните 30 години знаем, че Европейския съюз е забранил кадмия почти навсякъде. Знаем, че кадмия, освен това, е и основен замърсител на въздуха, но кадмия все още е състав на торовете, а това е химично вещество опасно за човешкото здраве. Селскостопанските продукти по този начин могат да се окажат замърсени с кадмия. Това е и основен източник на замърсяване на почвите в земеделието в Европа. Виждаме, че много европейци, включително и деца, са изложени на опасността от повишени дози на кадмии. Производителите на фосфати също трябва да бъдат обхванати, но няма ли законодателни изисквания, никой няма да направи необходимите изисква... Е, инвестиции. Комисията е заложила стойност от до 2 мг фосфат. Това беше подкрепено и от парламента. Но междувременно се предвижда гранична стойност от 60 милиграма. Само 8% от продуктите на пазара ще бъдат засегнати следователно и това ще продължи да увеличава количеството кадми в почвата и в храната. Какъв е изходът? Можем ли да разчитаме на австрийското председателство да промени позицията на съвета, така че да можем да опазим ефикасно от човешкото здраве. Благодаря ви, господин Ек. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, първо най-напред, добре дошла сред нас. За това, че наистина сте готови да ни представите целите на австрийското председателство и да ги представите пред нас. Искам да ви представя една тема, която аз многократно съм повдигал тук в тази комисия и колегите вече повдигнаха. Антибиотичната резистентност на 25 000 хора всъщност са, са починали именно поради това. СЗО даже а, посочва друга статистика 7 милиона годишно в целия свят. Тази статистика, е, от тази статистика те побиват ръбки. И това всяка година всяка година. Европейският парламент всъщност отдавна повдигна тази тема, че всъщност именно антибиотичната резистентност може да се превърне в а, а, така най-сериозната причина за, за смъртност по целия свят. Нищо обаче не се случва. Виждаме всъщност колко много се използват антибиотиците в Европа, в Северна Америка и така нататък това дори може да се нарече безотговорна злоупотреба с антибиотиците и използването им като превентивна мярка и не само за хората, но и в отглеждането на животните и домашните животни и така нататък. И за нас всъщност това е знак за лошо отношение към животните и хората. Тази тема не бива да се игнорира повече. Затова бих искал да ви попитам дали австрийското председателство а, смята да предложи по-добри практики, например, за отглеждане на животни, по-добро отношение към хората и, разбира се, да не се използват антибиотиците като а, превенция, а, превентивно здравеопразване в животновътството. И, разбира се, антибиотиците а, също така трябва да бъдат намалени, защото това ще бъде не само добре за животните, но и за хората. Благодаря. Thank you very much. Mr. Pedicini. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, за присъствието. Аз искам да изразя солидарност с вас за това, че приехте епитета антиевропейста. Е, очевидно в... Е, това обаче не е вярно. В много случаи сме много проевропейци, отколкото други. Поне е, темите, които обсъждаме днес, говорят за това. Днес говорихте за засилено сътрудничество в областта на ваксините и ние споделяме тази стратегия Целта е да увеличим броя на вакцинирането. Има обаче два подхода. Единият е свързан с задължителния характер, а другия с препоръката. От 29 държави членки в Европейския съюз не налагат задължения, други налагат задължения само за някои вакцини. Изключение е Италия Предишното правителство предприе една доста принудителна мярка за повечето ваксини. И аз искам да попитам как, какво възнамерява сегашното председателство, към какво ще се насочи, към а, а, препоръчителния или задължителния характер. Според мен няма смисъл да се говори за политика и засилено сътрудничество, без да има ясна ориентация към един от двата подхода. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. искам да ви поздравя първо за кандидатурата, за за назначението и да кажа, че много се радваме да ви приветстваме с добре дошла. Имам два въпроса. От 2015 година е, интернационалния диалог за клонирането на животни с стопански цели е блокиран по-конкретно за проследяемостта. Става дума за много важен етичен въпрос, при който се обръща естествения ред. Това е предизвикателство за Европейския съюз, защото трябва да се контролира забраната върху всички продукти от трети страни. Дебатът трябва да започне, за да може Европейския съюз да излезе с ясна позиция по този въпрос. Ще бъде ли това приоритет на съвета? Вторият ми въпрос е свързан с предложението на комисията е, за оценката на здравните технологии, по-конкретно членове 8 и 22, те са, свър... те са свързани с сериозен проблем на субсидиарността и ограничават е, правомощият на държавите членки в областта на контрола. Каква е позицията на вашето председателство? Благодаря предварително за отговорите и ви пожелавам много успешно председателство. Благодаря, колеги. Приключихме първия кръг. Е, сега давам думата на министърът е, да отговори на зададените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми членове на Европейския парламент. Вашите въпроси ще се опитам максимално подробно да отговоря. Вие, госпожо председател, също в началото зададохте един въпрос, така че ще си позволя да започна с този въпрос, а именно здравната програма и нейното включване в Европейския социален фонд Плюс. Сега, това ще бъдат доста сложни преговори, защото в социалния фонд, разбира се, са включени и други програми, не само а, здравната програма. Ние обаче ще положим максимално усилие а, здравната програма наистина равнопоставено да бъде а, включена. Аз лично смятам, че трябва да обединим усилия и да видим кои са пресечните точки между здравната програма и останалите и да ги разглеждаме в един общ контекст. Аз смятам, че ако се водят преговори по отделните програми, това няма да доведе до успех. Ние ще изпратим, разбира се, нашите здравни програми, които ще бъдат включени <clears throat> в цялостните преговори. Сега, по въпроса на господин Ализа и на господин Ек за антимикробната резистентност. Това е много сериозна заплаха на световно ниво. И ние гледаме, разбира се, много сериозно на това, както комисията и парламента. Аз мисля, че ние можем да, се, да бъдем удовлетворени именно от приемането на регламента за ветеринарно-медицинските продукти и лекарства тъй като все пак там са уредени някои въпроси, свързани с антибиотиците. През юни 2017 година комисията прие план за действие за борба с антибиотичната резистентност. Ние подкрепяме тази инициатива. На 16 ноември, между прочим, ние ще организираме симпозиум за антибиотиците. Разбира се, ще отговаря на другия въпрос на господин Лиза, който се е, извини и не може да присъства. Амено дали можем да направим нещо и да, по някакъв начин да насърчим комисията излезе с ново законодателно приложение. Разбира се, в момента ние проверяваме различни възможности за това. Благодарим на госпожа Каденбах и на Европейския парламент за изготвения доклад по темата. Имаше въпрос също така на госпожа Тали и господин Медичини. Надявам се правилно да произнасям вашите имена. А именно, Става въпрос за препоръките на Европейския парламент, разбира се, дали съвета ще ги вземе предвид. Ние си даваме сметка, разбира се, за позицията на Европейския парламент. Ние ще изслушаме и тези позиции, които, разбира се, са различни от тези на съвета и ще ги включим в нашите препоръки. Следващия въпрос на госпожа Дали. Какви са намеренията на председателството? Ние възнамеряваме да проведем дискусия, която отразява, разбира се, притесненията, проблемите и, разбира се, също така ще насърчем обмена на най-добри практики. Като идеята е, разбира се, да постигнем още ни цели във връзка с а, вакцините. Разбира се, че вакцинирането е превентивна мярка и тя е много важна, така че ние а, а, <clears throat> ще отделим значително време за това. Благодаря на въпроса на госпожа Дали за въпросите свързани с тютюно пушене, с пушенето. Благодаря за вашия интерес към Австрия. Това е национална мярка това, което ние въведохме, всъщност няма, не е отрицателна мярка и по никакъв начин не накърнява нашите ангажименти към партията, конференцията на страните. Господин Пека също зададе въпрос, с, свързан с ваксините. Ние подкрепяме, разбира се, резолюцията на парламента и изразените притеснения. По време на нашето председателство, съответно, съвета ще изготви препоръки, които ще отразят вашия документ. И вие, господин Пека, спомена член 8 от проекта за регламент. Ние се надяваме, че работните групи на съвета максимално ефективно ще обсъждат тези законодателни текстове и всички идентифицирани проблеми ще бъдат обсъдени също така член по член. Това, което сме планирали. Към момента няма смисъл да нас влизаме в подробности от това предложение, преди, разбира се, водещата работна група в съвета, разбира се, да е разгледала цялото досие. Така че това е към момента, което мога да ви кажа, тъй като утре започват преговорите. Госпожа Окен, торовете. Българското председателство постигна съществен напредък в тристранните преговори и австрийското председателство, разбира се, убедително ще продължи този напредък и преговорите граничните стоености за контаминацията от кадми. Разбира се, е така спорен въпрос и това все още препани камъка за постигнането на консенсус между парламента и съвета. Като председателство ние ще се опитаме да постигнем гъвкавост от двете страни, що се отнася до гарантирането на суровините, за да може наистина това досие да бъде приключено на първо четене. По въпроса за клонирането. Госпожа Гудрайн позицията на Европейския парламент по предложението на комисията във връзка с клонирането на животни е позната за, за всички нас. Факт е, че към момента все още не е постигнат съществен напредък в преговорите по а, този законодателен акт. Причина за това беше, че правното основание, на, избрано от комисията, не се подкрепя от съвета, както е правната служба на съвета. И поради това австрийското председателство няма да разглежда това предложение. Благодаря. Okay, Сега преминаваме към втория кръг въпроси, които ще бъдат посветени само на здравеопазването и безопасност на храните. Госпожа Зомер е първата, която ще зададе своя въпрос. Е една минута. Благодаря ви. Госпожо министър, добре дошла сред нас. Има един въпрос по храните. Европейската комисия още през април излезе с предложение за преглед на базисния регламент. Ние от 6 години чакаме това предложение и сега комисията излезе това почти в края на мандата. Сега, разбира се, съвета няма време, вашето председателство всъщност е, така на бегом трябва да го разглежда. Австрия като държава членка вежи има собствена позиция вече относно прегледа на е, основния регламент за храните. Смятате ли, че вие ще успеете да постигнете обща позиция на съвета до края на ноември най-късно, за да може на първо четене да се стигне до е, споразумение. В противен случай досието ще отпадне преди европейските избори. Благодаря. Okay, thank you very much. Madam Благодаря, госпожа Кабезон. Много благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Благодаря и на вас за изложението. Много се радвам, че вие се ангажирате с предложението за оценка на здравните технологии, представено от комисията. Ние в Европейския парламент разбираме, че в съвета има някои колебания по тази тема, но е много важно да мислим за медицинските изделия и лекарствата заедно. Необходимо е да очертаем своите приоритети. За това ние трябва да доближим позициите си парламента и съвета. От комисията би трябвало да се изпълни съответната административна роля. Ние ще подкрепим. От гледна точка на реализирането на самата методика е много важно научното качество и сътрудничеството на националните агенции за оценка – Само така можем да работим добре на европейско ниво. Именно за това призоваваме съвета за действие. Много е важно, освен това, да се възползваме от тази възможност. Тук имам предвид и доброволното прилагане. Много благодаря. Желая ви успех. Thank you very much. Пак госпожа Зомер. Госпожо Зомер. Нямате въпрос. Бяхте се появили в списъка ми. Докато се опитваме да разберем какво се е случило, мога да дам думата на някого други го. Да, извинете. Да, позволете ми още един въпрос да задам относно регламент, основния регламент за а, храните. Госпожо Мистер, какво смятате относно факта за това, че Европейската а, комисия не спазва приятите от самата нея правила? Така че Да не се окаже, че ние падаме от небето и трябва да преработваме този регламент като изневиделица. Този регламент беше прият още преди 2011 година, обаче не е, се прилага навсякъде и държавите членки така го тълкуват, че всъщност могат да имат право да си създадат собствени системи за етикетиране на храните и комисията нищо не казва и позволява това да се случи. Обаче това обаче, според нас не е добре за самия вътрешен пазар. Може ли австрийското председателство да погледне е, малко по-задълбочено и на тези инциденти? Благодаря ви. Uh, Госпожа Каденбах. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо министър. Вие отбелязахте, че искате да укрепите Европейския съюз, Европа да бъде по-близко до гражданите и да увеличите доверието през последните а, седмици, това, което казвате и правите, и това, което казвате тук, всъщност противоречи на вашите намерения. Вашият нов закон за тютюнопушенето и неговото връщане всъщност говори точно обратното. Аз не смятам, че вие по този начин вие можете да, наистина да събудите доверие, когато организирате нали, 8-та конференция за тютюнопушене. Сега, може би в рамките на вашето правителство трябва да играете ролята на посредник. Харек Вилимски, тук е в крайно десните, той е учредил тази партия и тази политическа група и той казва, Всъщност аз съм приел целите за климата, обаче не съм съгласна с това, което се прави в Австрия. И всъщност политиката, която се прави в Австрия е скришом за нашия гръб. Как вие всъщност ще оправдаете очакванията при всички 28 държави членки, тъй като в собственото си правителство вие не може да се разберете? И а, може би днес а, няма да имате, получите много подкрепа от нас, тъй като всъщност вие смятате, че няма, не трябва да има самостоятелна здравна програма. Ние от години се борим тук в тази комисия, че ние а, можем наистина да окрепим Европа, да я обединим, когато имаме една обща политика. Тоест, а, обаче, ако в многодишната финансова рамка не се предвидят достатъчно средства, значи няма да има самостоятелна програма. Тоест, вие си противоречите. Благодаря ви. Back, please, colleagues, you know the rule about the time. We don't give uh, extra time for patient. Трябва да се придържаме към ограниченията във времето. Госпожа Алкен. Благодаря. Въпросът ми е свързан с предложенията за прозрачността на оценката на риска в хранителната верига в Европейския съюз. Комисията казва, че прозрачността се е подобрила, само че когато се вгледаме по-внимателно, виждаме, че като се промени списъка на това, което вече не е поверително, е че се увеличава броя на поверителните въпроси. Това обслужва интересите на бизнеса. Дори не се споменава общият интерес на обще... Това не се споменава обществения интерес. Това е в нарушение на конвенцията от Орхус – и се надявам, че австрийското председателство ще направи всички усилия на това да се сложи край, тъй като сега имаме по-малко прозрачност от много дълги ми политически опит. Знам, че битката за прозрачността не се печели, защото всеки път се появяват нови органи, нови сектори в економиката, които искат по-малко прозрачност. Надявам се, че вие ще отдадете предпочитание на обществен интерес, а не на интересите на бизнеса. Господин Бушо е следващия. Благодаря, госпожо председател. Аз много се радвам, че споменахте здравната програма, въпреки че тя не е отделно перо в бюджета. Тя трябва да стане по-ефективна. Хубаво е, че се спирате на емисиите и се опитваме да видим как ще се осъществяват мисиите и каква ще е ролята на държавите членки на парламента и накрая за хепатит защото индикаторите ще бъдат е, изпратени в края на ноември. Ще бъде хубаво австрийското председателство да поеме политичес, е, политическа лидерска роля. Е, ако искаме да премахнем хепатита, държавите членки трябва да предприемат решителни мерки. Благодаря. Благодаря. И сега госпожа Готеланд. Благодаря, госпожо министър, за това, че сте пред нашата комисия. Аз прочетах програмата на председателството. Аз се радвам, че искате да продължите работа по ПОПС. Това е много важно и за околната среда и за здравето. Много от тези вещества смущават ендокринната система? Има ли научни критерии за биоцидите и други вещества? Това обаче не е достатъчно. Пластмасите и много други материали представляват риск. Европейския парламент се обърна към комисията с искане за хоризонтално за хоризонтателен нормативен акт, който да включва всички категории. Имаме нужда от ясна категория за тези вещества, смущаващи хормоните. Отговорът беше отложен в колегиума. Отговорът. Обърнахме се и към заместник-председателя Катайнен. Още нямаме отговор. Какво ще направите? Ще се обърнете ли към комисията, така както и ние? Приключихме с този кръг. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на първите въпроси, госпожа Солна и общия регламент за храните. Разбира се, за нас темата за прозрачността е много важна по отношение на нашите граждани. Това е свързано, разбира се, с всички досиета по хранителната верига. И ние възнамеряваме максимално бързо да се работи в съвета по тези законодателни предложения, а, за да започнем, разбира се, преговори с парламента а, в рамките на нашия мандат до края на годината. Сега, както вие казахте, да, до края на ноември възнамеряваме това да се случи. По втория въпрос на госпожа Зомер. Това се отнася до общо законодателство за храните и подготвителния съвет в съвета да започна своята работа. Вече се изготвя оценка на въздействията. Очаква се оценка на въздействията от комисията и ние ще помолим за такава. Що се отнася за националните системи и процедури за етикетиране на храните, а, може би си спомните, че а, а, вече е хармонизирано етикетирането на а, суровините от първичен характер. Да, а, е, по отношение на а, безопасността на а, а, пациентите, разбира се, ние а, ще заложим на повече сътрудничество. Вече се водят обсъждания в работните групи на съвета и разбира се на 22 юни тази година също така този въпрос беше обсъждан на съвета на министрите по здравеопазване. Ние възнамеряваме да се проведе един задълбочен дебат като разбира се с малкото време, с което разполагаме да постигнем максимален, максимален а, напредък, а именно частичен общ подход. По въпроса на госпожа Калтенбах. Тютюнопушенето. Пушенето. Разбира се, уважаеми дами и господа, аз предпочитам да бъда оценявана по моите думи и дела. Що се отнася до притесненията на европейските граждани за прозрачността и оценката на рискови в хранителната верига. Разбира се, това е важна тема и за нас ще направим всичко възможно работата и преговорите в съвета максимално бързо да се интензивира и да протечем. Господин Бузун, благодаря за вашите въпроси. Да, действително, ние а, сме готови да работим наистина по приемане на препоръки за вакцинирането. По въпроса на госпожа Котелянд. Австрийското председателство, разбира се, очаква с нетърпение да започнат преговорите а, с Европейския парламент, основно устойчивите органични замърсители и прегледа на този регламент, за да можем, разбира се, да изпълним нашите цели съобразно с Тохомската конвенция. И се надяваме а, до края на годината да стигнем до приемане на това предложение на първо четене. Надяваме се, че комисията, разбира се, ще отчете тези промени, тъй като бяха прияти положителни заключения от Стокхолмската конвенция. Благодаря ви. Благодаря. И сега няколко въпроса по околната среда и климата. Господин Лавия, благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Много благодаря за това, че сте готова да обсъждате с нас и въпроси, които не попадат непременно в вашите правомощия. Вие споменахте какви са приоритетите на вашето председателство. Споменахте и водата. Водата е много важна за човешкия живот и много недостатъчна в някои части на Европа, като Южна Европа, където знаем, че водните ресурси са силно ограничени. Може би е необходимо да се преработи европейското законодателство за водите. Има и вулканични области, които са много чувствителни. Необходимо е също така да се мисли за добро качество на питейната вода. За това какво е съдържанието на различни вещества какво е въздействието на ГМО върху качеството на водите. За нас е много важно да се придържаме към принципа на предпазливост. Но когато разбира се количествата са недостатъчни, вече има недостиг. Госпожа Готеланд. Так, fru ordförande. Я вил хар та möjligheten ат eh, ställa фрогер ом eu стратегия Госпожо председател, да, позволете ми да задам въпрос относно Европейската стратегия за биоекономия. Това е тема, която е приоритет в програмата на австрийското председателство. Биоекономиката е сектор, в който виждаме огромен потенциал, особено по отношение на нашите гори. А това е така нещо много сходно между моята родина Швеция и вашата родина Австрия. Много можем да направим за да заместим е, твърдите изкопаеми горива. По различни начини, чрез различни е, технологии, които са, разбира се, екологосъобразни. Това обаче, за да се случи, е, означава, че трябва да се предложат стимули пред сектора. Така че, какви възможности за развитие виждате вие в този сектор? И освен това бих искала да ви попитам за а, как гледате на а, прегледа на Европейската стратегия. А също така как гледате вие и на стратегията за борба с вредителите в земеделието, в селското стопанство, които имат своето отражение и върху управлението на горите. Така че как смятате да подобрите прилагането на всички тези правила в държавите членки? Благодаря. Господин Демесмакър. Благодаря ви, госпожо министър. Добре дошла при нас. Наистина ви желая много успешно председателство. Имам два въпроса относно биоразнообразието и кръговата економика. По отношение на биоразнообразието, аз се радвам, че вие работите по политиката за биоразнообразие след 2020 година. Надявам се вашата амбиция да се окаже по-голяма от тази на Европейската комисия, що се отнася до общата селско-стопанска политика и програмата LIFE. Комисията не разбира, че биоразнообразието е в криза. Ние трябва обаче е, да се снабдим с необходимите инструменти, с необходимия бюджет – аз се боя, че предложенията на комисията няма как да бъдат реализирани. Програмата ЛАЙФ трябва да е по-ефективна, по-ефикасна. Надявам се вие да спечелите съюзници, за да има достатъчно финансиране. Искам да кажа няколко думи за кръговата економика. Моят доклад беше одобрен в тази комисия. Повторното използване на пластмаси е нещо, което и вие засегнахте и аз се радвам за това. Същевременно е странно, че пластмасата, която на практика оцелява завинаги, се използва за еднократни продукти. Трябва наистина да бъдем по-амбициозни, да се използва по-малко едно, пластмаса за еднократна употреба. Благодаря колегата Лучи. Госпожо министър, много ви благодаря за това, че сте при нас. През следващите месеци, аз съм убеден, ще работим в сътрудничество. Аз представлявам социалистите и демократите при пластмасите. Искаме да стигнем до съгласие преди края на мандата. Много е важно да има ангажимент и от страна на съвета. Вие същевременно споменахте приоритетите по това досие. Казахте, че е необходимо да се осъществи напредък до края на годината. но смятате ли, че ще може да упражните натиск по директивата за еднократна употреба и в какъв срок? Какви са също така положителните елементи, за които вие мислите? И къде ще измените вашето предложение? Благодаря. Благодаря. Има ли други въпроси? Ако не, уважаема госпожо министър, госпожа Каденбах, но моля ви за една минута. Разбира се. <clears throat> Ние, като евродепутати, заявихме, че ще подкрепяме всички нови технологии за генетичните технологии. Бихме желали да видим Австрийското председателство има ли някакви намерения и цели по тези въпроси за етикетирането? Благодаря, госпожо Каденбах. Ако няма други, госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми а, членове на комисията. Сега, благодаря за вашия въпрос за директивата за питейната вода. За мен наистина това е много важна тема. Австрийското председателство ще продължи работата в съвета по това законодателно предложение. През е, миналите месеци, както и на последния съвет на министрите през юни месец, разбира се, бяха обсъждани въпросите с питейната вода, която трябва да бъде чиста и на нормални цени за гражданите. И трябва да спазваме и да опазваме тези стандарти. Сега на, господин, на въпрос на господин Бил Гутеланд и биоекономиката. На европейско ниво вече се обсъжда тези въпроси. Амено, дали е възможно всъщност да бъдат представени а, стимули. А по въпроса за горите, мисля, че е друга комисията, която е водещата, комисията по околна среда. Това не, не е тази комисия, която носи отговорност по тези въпроси, отговаря за тях. за въпросите свързани с КОП-14. Да, разбира се, в второто полугодие на тази година ще има различни срещи и събития за биологично разнообразие и разбира се, нашето председателство ефективно ще участва заедно от името на Европейския съвет на тези международни събития и международни срещи, така че ще положим максимални усилия на КОП-14, разбира се, да се постигне споразумение за биологичното разнообразие и съответно да бъдат, да постигнем добри резултати относно протоколите на конвенцията планираме заключение на света през октомври месец, за да можем Европейския съюз да излезе с една силна и обща, обща позиция. Като съответно ще работим и за, за изготвяне на стратегическата програма за биологично разнообразие след 2020 година. По програмата LIFE. Света започна с разглеждането на новото предложение за комисията за периода след 2020 година. Работата, преговорите вече текат. Разбира се, ние ще се запознаем и с анализите до, на положената работа периода до момента, за да видим какъв финансов инструмент, разбира се, ще бъде най-подходящ за всички тези проекти. И австрийското председателство възнамерява да постигне напредък по този регламент. С оглед, разбира се, на преговорите за новата финансова многогодишна рамка. Защото това ще бъде решаващо за заделяне на финансовите ресурси за програма LIFE. Сега, що се отнася за законодателните предложения за пласти, е, пластмасите и намаляване на а, отражението на определени пластмасови а, вещества върху околната среда. Ние приветстваме законодателното предложение на комисията. А, е, смятаме, че е крайно належащо да се предприемат мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата защото тази тема е част от кръговата економика в Европа. Една, един от приоритетите на нашето председателство е, разбира се, тази тема, именно да се постигне бърз напредък по това досие. За да започнем преговорите с Европейския парламент, ще обсъдим с парламента различните възможности. Се надяваме, разбира се, до края на годината да постигнем добри резултати. Що се отнася до пластмасовите а, стоки и така нататък. Някои, които ще бъде изготвен, предлага се изготвянето на списък за забрана на определени артикули, като разбира се очакваме оценката на въздействие на комисията. По въпроса на господин Балючи. Отново пластмасите. Както казах, ние сме заинтересовани от бързи действия и се надяваме, а, че ще получим подкрепа от вас. Госпожа Каденбах и вашия въпрос, да съвета по земеделие и рибарство проведе обсъждане по тази тема през юли месец. От тогава обаче темата не се е обсъждала. Повечето държави членки са обезпокоени и Европейския парламент също така отхвърля предложението, така че ние не виждаме как е възможно да продължим работата по това досие, тъй като няма правна сигурност относно а, разрешаването на геномодифицирани организми. Правната служба на съвета смята, че повечето държави членки, както Европейския парламент, а, не виждат смисъл да се работи по-нататък по това предложение. От тогава комисията не е излязла с ново предложение което означава, че всъщност преговорите няма смисъл да бъдат продължавани. Заради това Австрия не е включила това законодателно предложение в своята работна програма. Благодаря, госпожо председател. Well, much, много благодаря, госпожо министър. Много теми наистина, много работа ви предстои. Мога да ви уверя, че нашата комисия е готова да продължи работа до края на годината. Радвам се, че вие подкрепяте нашата идея програмата Live да бъде отделена, да бъде по-видима в този пакет. Разбира се, много е важно, че вие се занимавате и с социалните въпроси. Много ви благодаря за посещението и успех с председателството. Уважаеми колеги, благодаря ви за участието. В 16.30 имаме общо заседание с ДВ по целите за устойчиво развитие.